Okay, we will do what we did last time. Ще направим това, което направихме предишния път. Е, Оказва се, че системата действа доста ефикасно. Ще преброя в обратен ред от 10 до 0 и в, е, като стигна до 0 започваме с гласуването. Ще го направя на гръцки, но може да броите и на вашите езици. Ефта, екси, пенде, тесера, трия. 2.1. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπέγκε σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Според дневния ред преминаваме към гласуване на доклада на господин Бълге за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Ще разгледаме проекта за резолюция, четвърто изменение.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 Край на гласуването. Отхвърля се 467 гласа против. Изменение 1. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. А по рептът, както каза господин Шулт, изменение 3 по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега господин Мартин помоли за думата. Господин Мартин. Съвсем накратко, господин председател, когато гласувахме по изменение 8, на малкия екран при нас от лявата страна се появяваше само 7D, така че моля гласуването още веднъж да се отбележи правилно. Благодаря. Това, което се отразява тук в момента, 8, по него гласувахме. Господин Макминал Мон иска да вземе думата, моля. Господин председател, моята карта за гласуване не функционира. Веднага ще изпратим някой, който ще ви помогне. Сега продължаваме. Окончателно гласуване по а, изменението, необходимо ни е квалифицирано мнозинство, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 531 гласа за. Честито, господин Беге. В дневния ред се предвижда следното гласуване. По доклада на госпожа Халк, проект на коригиращ бюджет номер 10-2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се 559 гласа за. Честито, госпожо Халк. В дневния ред се предвижда следното гласуване. Гласу... По доклада на господин Лейне, проверка на пълномощията. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Честито, господин Лейна. След това в дневния ред се предвижда гласуване е, на Комисията за граждански свободи. Председателят прекъсва. В дневния ред е, се предвижда гласуване по е, предложение за резолюция във връзка с конферен... Министерската конференция на СТО за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 Поимено гласуване. Край на гласуването. Приема се 563 гласа за. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се? Искам да подложа на проверка. Начало на гласуването, начало на електронното гласуване по изменение 1. Край на гласуването. Приема се 358 гласа за. Изменение 6 за. Отхвърля се, извинете, изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Дезир иска да вземе думата. Моля. Господин председател, искам да посоча само едно – Доколкото разбирам правилно изменението, внесено от нашия колега, става дума за това всички членове на СТО да поемат ангажимент за заличаване на износа при пристанищата и аз мисля, че социалистите следва да подкрепят това изменение. Благодаря. Благодаря. Изменение 5 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 326 гласа за, изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 12 за, против, въздържали се, приема се. Точка 13 от първоначалния текст по именно гласуване по нея. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 377 гласа за. И изменение 15 за против, повтарям гласуването по изменение 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9. Гласуване на две части и по двете части по именно гласуване. Гласуваме по първата част начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 366 гласа против. Гласуваме по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. От... Приема се 493 гласа за. Изменение 8 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 351 гласа против. Сега пристъпваме към първоначалния текст на точка 14 по именно гласуване по този текст. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 574 гласа за. Гласуваме по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 360 гласа за. Изменение 16 е отеглено. Изменение 10 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 364 гласа против. Първоначален текст на точка 18. Кой е за? Против въздържали са? Следва да подложим на проверка първоначален текст на точка 18 електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 358 гласа за. И сега. Заключително гласуване. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 370 гласа за, 125 гласа против и е, 25 въздържали се. И последното гласуване за днес, но внимавайте, ако обичате, на английски. В 12 часа ще бъде присъдена наградата Сахаров. Виждате, че трябва да се бърза, а сега, тъй като до сега бързах, ще продължа съвсем бавно, за да не напусне никой залата. Дневният ред предвижда гласуване по проекто резолюцията на Комисията за граждански свободи и правосъдие във връзка с измененията по съответния доклад по точка 5. Имаме две изменения. Едно и две. Сега ще гласуваме на две части. Първа част. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Ще подложа на електронна проверка, още веднъж на английски ще подложа на проверка начало на гласуването. Сега трябва съвсем накратко да се обадя телефона. Край на гласуването. Приема се с 502 гласа за. Сега гласуваме по втората част. Кой е за? Против. Наистина сега трябва да подложа гласуването на проверка. Въздържали се? електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 272 гласа против. Сега първоначалният текст на точка 11. Гласуваме по него. Кой е за? Против въздържали се, приема се. И накрая заключително гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искам сега да помоля всички да останат в залата за присъждането на наградата Сахаров е едно значимо събитие, което ще започне след 7-8 е, минути. Сега а, е, стигаме до поясненията на ВОТА във връзка с мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Има думата господин Бежина. Господин Бжежина присъства ли? Аз гласувах